Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar... Добре дошли на всички на нашето заседание. Позволете ми да го открия. Първата точка е приемането на дневния ни ред. Има две изменения, които бих искала да предложа. Първото се отнася до доклада на госпожа Неделчева. Това е точка 13 от дневния ред. Искам да ви помоля още сутринта да го изтеглим за гласуване. Госпожа Неделчева помоли, защото след това трябва да отиде на друго заседание. Значи утре сутринта започваме с 13-та точка. Докладът на госпожа Свенсен, тя тази седмица не може да дойде и помоли гласуването, извинете, докладът и да се отложи за следващото заседание на комисията. Тоест, докладът на госпожа Свенсън отпада от дневния ни ред за утре. Това е точка 15. Ако нямате възражения, можем да смятаме дневния ред за прият заедно с измененията, за които говорих току-що. Точка 2. Съобщения на председателя. В момента няма такива. Точка 3. Одобрение на протоколите от заседанията от 8 ноември и 29-30 ноември 2010. Протоколите са ви предоставени. Ако нямате бележки по тях до края на заседанието, ще ги смятаме също така за одобрени. И така пристъпваме към точка четвърта от дневния ред. Това е най-важната точка от днешния ни дневен ред. Е, Унгарското председателство ще ни представи своята програма, разбира се, най-вече в светлината на въпросите за правата на жените и равенството между половете. Миклош Ретели е министър на Унгарското министерство на природните ресурси. Добре дошъл сред нас. Моля ви, осведомете ни какво предвижда Унгария в областта на равенството между половете и правата на жените за следващите 6 месеца. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми госпожи и господа, голяма чест е за мен да имам възможността да дойда днес тук и да ви запозная лично с програмата за равенството между половете на унгарското председателство, както и за нашите приоритети. Ще говоря относно инициативите ни в нашата програма. С големи очаквания работихме по подготовката на програмата на Органското председателство – тъй като само преди 6 години се включихме в Европейския съюз. Разбира се, преди 6 години ние и чествахме присъединяването си. По това време не само Унгария, но и Европейския съюз станаха свидетел на интересни, значими събития. Лисабонския договор увеличи правомощията на Европейския парламент и даде ново измерение на взаимоотношенията между парламента и съвета. Вярвам, че ще можем да работим съвместно, конструктивно през предстоящите 6 месеца. Надявам се, че ще можем да намерим решение на всички проблеми, които изискват съвместно решение. Изминалите години доведоха до значими промени в Европа и за жените. Първо, и това разбира се е една положителна промяна, е факта, че нивото на заетостта значително нарасна сред жените. Само за едно десетилетие, между 1998 и 2008, ръстът е над 7%. Но има и още нещо, а именно факта, че все още има значими различия между нивата на заетостта между мъжете и жените. Тази разлика 2008 година се равняваше почти на 14%. По подобен начин различията в заплащането на мъжете и жените намаляха. Същото се отнася и до заеманите позиции в обществото и риска от излагане на бедността. Но тук намалението е малко по-малко, отколкото бе очаквано. Освен това, виждаме големи разлики в рамките на Европейския съюз в това отношение можем да кажем, че несъмнено економическата и финансовата криза имаше въздействие, което не остана неутрално по отношение на половете. Анализите сочат, че у нези жени, които са без работа, все по-трудно се завръщат на пазара на труда, а след дълъг период на безработица, често им се налага да приемат по-ниско заплатена и по-ниско качествена работа. Обедена съм, убеден съм, че Възстановяването като период дава възможност е, в Европа да положим едни нови устой за бъдещата економика – затова се надяваме, че равнопоставеността между половете е едно предварително условие за ръст, увеличена за заетост и социално сближаване. Ето за това, според нас е очевидно, че Стратегията 2020 не може да бъде спомената без да направим една препратка върху акцента равенство между половете, залегнал в тази стратегия. Става въпрос за устойчив, интелигентен ръст на економиката. Не можем да постигнем тази цел, обаче – без да дадем възможност на всички европейски граждани, независимо от техния пол, да участват в процесите и да се възползват от ползите. Има различни аспекти на равнопоставеността между половете. Бихме искали да ги включим в нашите ключови инициативи, защото по този начин ще можем да постигнем целите си. Какви са тези аспекти? Разбира се, на първо място частния живот и работата, по какъв начин те могат да съществуват съвместно, да се подобрат условията на работа на жените и да се увеличи тяхната роля в процеса на взимане на решения. Защо първо се спрях на стратегията 2020? защото нейното изпълнение започва именно в рамките на нашето председателство на европейско ниво, както и на ниво държави членки. Очевидно е, че всички свързани с нея инициативи са всъщност свързани и с нашите приоритети. В рамките на съвета има два основни теми създаване на работни места и а, интеграция на ромите. Ако има обща политическа воля, ако има системност в нашата работа, тогава създаването на работните места може да ни помогне да намалим неравнопоставеността между половете на пазара на труда. По подобен начин Интегрирането на ромите може да доведе и до подобряване економическото състояние на уязвимите групи хора и също така да гарантира интегрирането на ромските жени в обществото. Демографските тенденции и застаряващото общество са наши предизвикателства. Бихме искали да се обърнем към тях, опитвайки се да постигнем баланс между семейството, частния живот и работата. Надяваме се, че е възможно да примирим заетостта, работата и личния живот на хората. Това е изключително важно от гледна точка и на равнопоставеността между половете. Трябва да признаем, че а, грижата за семейството и трудовата заетост е типично повече за жените, отколкото за мъжете. И това, разбира се, е значимо по отношение на тяхното натоварване. Разбира се, на пазара на труда знаем, че повече от жените са изложени на дискриминация. Нашето председателство сега започна именно с а, а, този приоритет. И за нас е много важно да тълкуваме проблема, свързан с неравнопоставеността от една нова перспектива. Ние бихме искали да се заемем с е, демографските процеси, защото въпреки, че има ясно записани цели в стратегията 2020, те не могат да бъдат постигнати без да се намери точния отговор на предизвикателствата, предложени на, пред хората, имайки предвид демографския проблем и застаряващото население. За да избегнем недоразуменията, искам да подчертая следното. За нас, освен стратегията Европа 2020, всичко казано до сега за равнопоставеността между половете е изключително важно, защото това е неотменна част от основните права на хората. По противен случай не можем да гарантираме развитието и благосъстоянието на Европа. Трябва обаче да знаем, че само в рамките на един председателски цикъл не е възможно да се обхванат всички аспекти а, на повдигнатите проблеми детайлно. Ако прекалено много грабнеш, крайна сметка, може би много малко остават в ръцете ти. Това е едно а, пословица, която ние често използваме в Унгария. Не бихме искали да попаднем в този капан. Затова сме избрали три приоритети, свързани с равнопоставеността между половете и правата на жените. Има хиляди различни проблеми, върху които можем да се спрем, но ние избрахме три – Първото, бихме искали да преразгледаме равнопоставеността между половете в светлината на стратегия 2020. На второ място искаме да се спрем върху необходимостта от борбата срещу насилието срещу жените и на трето място бихме искали да се лансира равнопоставеността между половете като цяло. Разбира се, не ви ги казах е, подредени по тяхната степен и значимост, но това са трите основни теми, върху които искаме да насочим нашето внимание. Знаем, че има и много деликатни, чувствителни проблеми, които не успяхме да включим в нашата програма, но се надяваме, че с най-значимите ще се справим и затова според нас така сме ги подбрали. 2006 Бихме искали да разработим Европейския пакт 2006 година за равенство между половете. Защо според нас е необходимо да се доразработи това споразумение? Някои са основанията. Сега ще се спра на тях. Първо, необходимо да се преразгледа пакта, защото от приемането му до сега сме свидетели на значими промени в економиката и обществата в Европа. Трябва е, да отговорим съответно на тези промени. На второ място, необходимо е да разгледаме и онова, което сме постигнали, какви са осъзаемите резултати за Европейския съюз що се отнася равнопоставеността между половете. На трето място, стратегията Европа 2020 20 е създала нова рамка за економическата и социалната политика в хоризонтален план. На последно място, но най по значение, Европейската комисия прие своята стратегия за периода 2010-2015 по въпросите за равенството между половете. Съветът приветства този документ на комисията в формата на заключението на съвета и съветът се ангажира да направи преразглеждане, на пакта за равенството между половете. Какво препоръчва унгарското председателство, що се отнася до бъдещото развитие на този пакт? Бихме искали да се зададе една времева рамка, защото по този начин мониторинга ще бъде по-лесен. Мислим, че по този начин можем по-резултатно да допринесем за изпълнението на стратегия Европа 2020. Тоест, бихме искали да зададем нашите политически приоритети и ангажименти за същия този период и по темата равнопоставеност между половете. Естествено, знаем, че ще има приоритети и действия, чието изпълнение изисква повече от едно десетилетие. И все пак, според нас, ще бъде полезно за всички, ако използваме основните принципи, графици и приоритети, които сме задали за изпълнението. Този пакт, прият 2006 година, все още е значим от много различни гледни точки, както вече казах. Въпреки усилията, които са вложени, все още има разлики между заплатите, работният пазар все още е сегрегиран и надали има една държава членка, дори която напълно да е изпълнила целите от Барселона. А това са само някои от целите залегнали в пекта. Следователно, има много елементи от този документ, който ние бихме желали, които бихме желали да а, вложим отново в преразгледания му вариант. Освен това, според нас е важно да се редактира и усъвършенства текста, да се подчертае необходимостта от борба срещу насилието срещу жените. Това, между другото, липсва в предишния текст на пакта. Както испанското и белгийското председателство призоваха вниманието към този проблем, подчертавам, че той липсва от пакта. А всъщност това е най-голямото нарушение, накърняване на човешките права на жените. Затова според нас е необходимо да се предприемат действия. Две жени от 10 поне вече са жертва на, насел... на насилие. А пък една от 10 е изложена на сексуално насилие. Пактът, разбира се, няма да може да се справи с всички детайли на този проблем, но може да се зададе общата стратегическа цела за борба с насилието. В този смисъл призоваваме държавите членки да разработят стратегии, които ще дадат възможност за разработване на рамка за приемане на действие, за политическо действие срещу всякакъв вид насилие. А също времено искаме да подчертаем значимата роля на мъжете в борбата срещу насилието срещу жените. За мен е голямо удоволствие да видя, че Европейския парламент непрекъснато включва тази тема в своя дневен ред. Освен това, в съвета на Европа и в Европейския съвет има споразумение по този въпрос. Това е една значима стъпка напред. Мисля, че трябва да споделим целият опит, който е събран от отделните институции. Защото по този начин, когато се сподели опита от всички институции, ще може наистина да подпомогнем и вдъхновим работата си. Разбира се, всички тези думи трябва да се преведат на езика на действието. Трябва да гарантираме и съответно контрол и наблюдение на действията. Следователно, в обновения текст на пакта ще се съсредоточим повече върху действието и контрола, мониторинга. Надяваме се, че по този начин всяка една държава ще бъде призована да отделя по-голямо внимание на равнопоставеността между половете, например при изпълнение на стратегия 2020 или по време на редактиране на националните си програми за реформи. Позволете сега да се спра и на две много чувствителни законодателни досиета – които са много важни за вас. Първо, хоризонталната директива, директива за борба с дискриминацията и втората директивата за майчинството. Знаете, че тези директиви разглеждат две много важни проблематики и всички са основани на общите европейски ценности, а именно недискриминация, и въпреки това, наистина сме изправени пред е, доста затруднения, когато говорим за уточняване и детайлизиране на подобни актове. Много важен аспект е също така и изпълнението. Тук има много големи разлики. Защо? Защото има различни практики в държавите членки. Необходимо е да уважаваме тези различия тъй като ние сме обединени в нашето многообразие. Това също е една основна наша ценност. Ние уважаваме многообразието. Естествено, не е нужно да подчертавам значимостта на директивата за борба с дискриминация точно пред вас. Приемането на подобна директива може да, комен... да компенсира а, някои несъвършенства в а, съществуващото европейско законодателство. Защото, що се отнася до дискриминацията борбата, която се води срещу нея, сега можем да кажем, че и има своите различия, различни форми, зависи от формата на дискриминация. В някои от държавите членки се предоставя е, еднаква защита срещу дискриминацията, независимо от нейните основания и форми. Но, според нас, е много важно да се гарантира едно общо минимално ниво на защита в рамките на цяла Европа. Като членове на Европейския съюз, ние сме дали своето съгласие да лансираме общите ценности и общите цели. А също така сме решили да действаме координирано и единно в дадени области – Що се отнася до борбата срещу дискриминацията, ние не бихме могли да гарантираме успеха си без една хоризонтална директива, която да обхваща и пазара на труда. Не може да се продължава тези преговори по директивата без подобно отношение по въпроса. Не можем да кажем кога ще приключат преговорите, но ще е, гарантираме пред вас, че ще водим такива преговори. Много е трудно да се постигнат споразумения, имайки предвид сегашните обстановки и е, изключително сериозните е, мерки, свързани с финансовата дисциплина но гарантираме, че ще се отнасяме по един и същи начин към всякаква форма на дискриминация. Както казах в самото начало, не бихме искали прекалено много да, да бъдат задачите, с които се нагърбваме, за да не се окаже така, че твърде малко сме решили. Ще се заемем с малко, но се надявам, че в крайна сметка постиженията ни ще бъдат големи. Бихме искали да насочим вниманието си към закрилата към хората с увреждания. Тук ще продължим дейността на е, Белгийското председателство. Но това не е единственото основание, поради което ние избрахме да работим по тази тема. Това е общ приоритет на унгарското председателство в хармония с преговорите, които са в ход по отношение на Европейската стратегия за хората с увреждания, прията преди известно време. Така че, ние бихме искали да се постигне синергия, когато говорим за гарантиране на закрила на хората – с увреждания. Е, отново правя препратка и към директивата за борба с дискриминация тук. Освен това, бихме искали да организираме конференция на високо ниво на тази тема с цел създаване на европейска и международна правна рамка по този въпрос. Необходимо е да се ратифицира съответната конвенция на ООН максимално бързо, което би могло да доведе и до ратифициране в Европейския съюз. С голямо удоволствие бихме посрещнали представители на вашата комисия на тази конференция. Що се отнася до майчинството? Тази директива наистина е много сериозна и е, чувствителна тема. Знаем какви са принципите, знаем колко е трудно положението. Има противоречиви политики, цели и приоритети. Трудно е да се намери компромис, приемлив за всички. Трябва, разбира се, да защитаваме бременните жени, тяхното здраве, кърмещите майки, малките деца. Но, в кавички, не трябва да прекалено много да ги закриляме. Добре де, но тогава къде е границата между тези две неща? Много е трудно да се намери. Трябва да отчитаме интересите на работодателите, на пазара на труда в краткосрочен план. Но разбира се, това не означава, че няма да ни вълнуват интересите на хората, които сега започват своя семейен живот, за да може да очертаем дългосрочната демографска програма. В никакъв случай няма да се скрием от нашите предизвикателства. Напротив, ще ги посрещнем необходимо е да постигне минимални изисквания по тези въпроси на общностно ниво, имайки предвид конкретните разлики в системите, които съществуват в различните държави членки. Друг важен елемент са отпуските по майчинство. Бихме искали да се заемем с тази тема, имайки предвид нейната сложност знаем, че най-големите различия са между държавите членки по отношение продължителността на майчинството, както и парите, които се получават за него. Но трябва да постигнем компромис. Необходимо е да разгледаме и всички останали елементи, залегнали в директивата. Бихме искали, разбира се, да обсъдим и вашите предложения, предложения за изменения и работната група на съвета ще дискутира всички тях най-подробно, дори и онези, които отиват отвъд предложенията на комисията. Е, група държави членки реагират веднага негативно в писмена форма, но въпреки това бихме искали да стартираме един професионален дебат в рамките на съвета за да можем да направим проучване относно това с каква възможност разполагаме, за да постигнем компромис по тази тема. Освен това, бихме искали да направим преглед и на първоначалното предложение на комисията в съвета – много държави членки ни информираха в съвета, че могат да използват именно този документ като отправна точка в нашия диалог. Унгарското председателство е амбициозно, но не иска да си поставя нереалистични цели. Следователно, що се отнася до директивата а, за майчинството, ние не мислим, че в рамките на няколко месеца, в рамките на нашето председателство ще можем да постигнем съгласие в процедурата по съвместно взимане на решение. Но съм убеден, че Европейският съюз има нужда от тази директива и рано или късно ще намерим споразумение в рамките на съвета и между съвета и парламента. Унгарското председателство ще направи всичко по силите си, за да гарантира дебатът в съвета, в съвета да бъде открит и конструктивен. И на последно място. Позволете да подчертая колко много се радвам, че ще имам възможност е, отново да се срещнем с вас на 16 март. Ви каним в Унгария, Будапеща. Благодаря ви. С радост ще отговоря на вашите въпроси. Благодаря. О, благодаря най-сърдечно на господин министър Ретели за задълбоченото изложение на намеренията ви за следващите 6 месеца. Вие обърнахте внимание на някои е, праз, празноти в програмата, особено що се отнася до борбата срещу домашното насилие, проблемът с неравното заплащане на мъжете и жените, а, заетостта на жените, възможността на жените да се осигурява заетост, да се повишава. Всичко това го нямаше в документа, за това казвам празноти, но слава Богу, вие устно ги запълнихте. Врем, е, също... Има много заявки за въпроси и бележки към вас. Ако нямате възражения, ще а, проведем един кръг от въпроси с представители на различните политически групи. След това вие ще отговорите. И след това ще проведем втори кръг с останалите въпроси. Съгласни ли са всички? В такъв случай ще постъпим така. Госпожа Бауер, НП. Министър Ур, а beszámolóját, azt hiszem, hogy nagyon sok Много благодаря, господин министр. Благодаря, госпожо председател. Господин министр, вие говорихте по много интересни и доста теми. Благодаря ви за това. Искам да спомена два аспекта, които са взаимно свързани. Първо, е, е свързан с стратегия 2020. -20. Тук има известни противоречия, които намираме. Искаме да се увеличи ръждаемостта и нивото на заетост едновременно. От тази гледна точка, според мен, Вашите приоритет, приоритета са ясно зададени и правилно зададени. Искате да се примири съвместното съществуване на личния живот и заетостта. А също така, вие се спряхте и на преразглеждането на пакта 2006 година. Въпросът ми е, имате ли конкретни идеи относно това, как ще бъде възможно да се примери работата и семейния живот, без да се накърни нито една от двете страни? И втория ми въпрос е свързан именно с пакта за равнопоставеност между половете. Ако си спомням добре, е, беше решен на триалог с включването на социалните партньори. Въпросът ми е следния. Искате ли да се стартира консултация с социалните партньори, за да може да се е, намери нова редакция на текста? Според мен е добре, че свързвате тази тема с стратегията Европа 2020. Защото, според мен, тази стратегия, както вие знаете, пък и ние много добре знаем, не споменава изобщо значими въпроси като равнопоставеност между половете. Въпреки, че от гледна точка на заедостта или демографските проблеми това е ключов въпрос, който трябва да бъде разглеждан. Така че приветствам вашия подход и факта, че искате да свършите тези елемента. Въпросът е как обаче ще стане това? Благодаря на госпожа Бауер. Госпожа Томсън. Благодаря за вашето изчерпателно изложение. Както нашата председателка каза, вие споменахте различни аспекти на въпроса, свързан с равнопоставеността между половете. Мисля, че това е наистина важен проблем. И факта, че е включен във вашата програма е много положителен. Благодаря ви за казаното по отношение на насилието. Според мен, това е инициатива, която е възприята от Испанското управление, след това премина пред Белгийското председателство и сега вие го поемате. Наистина, насилието срещу жените е много сериозен проблем в Европа, свързан и с човешките права на жените. Разбирам, че възнамерявате да подкрепите дейността на парламента в рамките на рамковата директива за борба срещу насилието върху жените. По-нататък, вие казахте в началото на изказването си, че е много важно да се подкрепи и усъвършенства ролята на жените в ролята на взимането на решенията. Това също е част от стратегията 2010-2015 на комисията. А също така, това е и стратегията на много от правителствата в държавите членки по настоящем. Испанското правителство, например, има решение по силата на което от 50% от жените в парламента са жени. Съркози копира подобно решение. Датското управление, моето правителство също подкрепя такава позиция, така че много се радвам, че и вие заемате подобна позиция, но странното е, че вие в Унгария имате правителство изцяло представено от мъже. Може би ще обясните а, това някакси на съответства наказаното от вас. И все пак добре е, че вашето председателство ще има инициатива за лансиране ролята на жените в взимането на решението. Благодаря на госпожа Томсън. Госпожа Билбао от името на Алде. Благодаря. Първо искам да ви благодаря за изложението по отделните теми. Що се отнася до теоретичната част на вашето изявление, то аз мога само да ви кажа, че сме на една и съща вълна с вас, ние членовете на тази комисия. Но малко ни помръзна да слушаме теории. Наслушахме се на теории. Предпочитаме да чуем конкретни неща. Давам пример веднага. Бихме искали да чуем нещо конкретно по аспектите, по които унгарското председателство действително смята да работи. Вие насочихте вниманието ни към две важни теми. Отпускът по майчинство. Не мога да намеря точния цитат, който си записах, но казахте, че той е свързан с много проблеми. Смятам, че е крайно време да станем по-конкретни, да чуем нещо по-конкретно за намеренията на унгарското председателство. Какво смята то да насърчава и да тласка напред. Много мило звучи това, което казахте, но какви инициативи точно ще предприемете? Какво точно ще направите, за да може още при вашето председателство да има нещо черно на бяло? казахте, че не можете да давате, не искате да давате обещания, които не можете да спазите, именно поради големите проблеми и поради това, че 6 месеца са ограничено време. Но ето инициативите за лица с увреждания. Тук мога само да ви подкрепя. Особено жените, които имат увреждания, са жертви на двойна дискриминация. Още нещо – във връзка с отпуска за отглеждане на дете на бащата и майката. Бих искала да чуя от вас кои са точно проблемите, които съществуват между отделните държави членки. Не можем ли да се позовем на споразумението с парламента? Освен това, казахте във връзка с същия този отпуск за отглеждане на дете, че в различните държави членки има различно законодателство, което трябва да се вземе предвид. Но всъщност това е противоречие, защото в крайна сметка е важно да няма дискриминация по отношение на отпуска за отглеждане на дете в Европа. Това е основно човешко право. Подчертавам право, за това трябва да се направи нещо против дискриминацията в това отношение. Също така смятам, че има области, в които диверсификацията е излишна и една от тях са човешките права. Освен това, според мен и мъжете трябва да бъдат привлечени за участие в такива инициативи, за да можем да постигнем истинска равнопоставеност. Сега госпожа Корнелисън. Благодаря, госпожо председател. Искам да се спра и на двете директиви, които, на които вие се спряхте. Казахте някои тревожни неща, според мен. Директивата за майчинството. Много съм разочарована по отношение на протеклото първо е, заседание на съвета на тази тема. Продълженията на комисията казвате, че е добра основа за преговори. Аз лично си мисля, че това е наистина обидно по отношение на парламента, защото съветът не спазва процедурата, свързана с законодателството. Идеята разбира се, комисията да направи предложение. Ние изменяме. Ние сме представителите на гражданите, даваме перспективата на гражданите и съвета реагира на това, а не на предложението на комисията. Такъв е реда. Аз осъзнавам, че наистина ще бъде трудно в съвета, защото становищата много се различават между държавите членки. Но очаквам поне унгарското председателство да даде всичко от себе си, за да може в крайна сметка съвета да се съгласи с, е, по отношение на процеса, така че в крайна сметка да се спазва и становището гледната точка на Европейския парламент редица държави членки и може в крайна сметка да продължава да обсъждат за себе си предложението на Европейската комисия като основа на предложението, но така да се опомене публично, според мен е обидно това. Що се отнася закона за борба с дискриминация? Тук също съм притеснена, защото редица държави членки насочват вниманието си само към а, Да. Не съм сигурна, че можем да приемам това. Изключително важно е директивата да остане интегрирана. Това вече е проблем, а именно защитата по отношение на етничността вече е застрашена. Необходимо е да се обсъждат форми за борба срещу всякаква дискриминация. Тук трябва да се направи нещо. Въпроса е, немското правителство не непременно винаги ще бъде на власт. Бърз въпрос, унгарски. По отношение е, на арестуваната акушерка в Унгария, която е помогнала на жена да роди у дома си, мога да ви кажа, че в Холандия почти половината жени правят това, а самата родих вкъщи. къщи. Много бях щастлива от този факт, а пък аз бях изключително изумена, че вие по законодателство забранявате тази, този начин на раждане. Така че бихте ли казали какво мислите? Не мислите ли, че жените трябва да имат право на избор, когато раждат и взимат своето решение за това? Благодаря. Благодаря на госпожа Корнелисън. Госпожа Фигерейдо от кое? Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, Бих искала да се присъединя към вече поставените въпроси. Аз мога да се подпиша под всеки един от тях. Няма да ги повтарям. Но имам два допълнителни въпроса. Първо – предложение за директива в връзка с отпуска на родителите за отглеждане на дете, така както е предложено от парламента. Какво смятате да правите с този проекто закон на фона на предложението на Европейския парламент, а не на предложението на комисията? Втори въпрос – Става въпрос за задълбочаващата се дискриминация по отношение на жените на работното място. Не само по отношение на заплащането, а и по отношение на достъпа изобщо до платена заетост. Много често жените или са зле платени, или нямат възможност да работят нещо, или работят при лоши условия. И в тясна връзка с всички тези въпроси е въпросът за бедността на жените. Е, Дита Бауер каза, че за съжаление е, в частта си за заетостта стратегията Европа 2020 изобщо не отчита въпросите за равнопоставеността което не означава, че няма проблеми които да будят тревога. Затова питам конкретно, възнамерява ли унгарското председателство да предприема някаква инициатива в тази област, разбира се, с оглед на постигане на конкретни резултати? Възнамерявате ли, например, да подтикнете съвета да преразгледа позицията си? или пък да направите нещо положително в бюджета, защото смятам, че бюджета също е много важен във връзка с въпросите за равнопоставеност, също така и в областта на образованието и професионалното обучение. Имате ли някакви идеи за конкретни мерки за борба с неравенството в заплащането между жените и мъжете? защото по принцип няма никакъв а, смисъл да се говорят приятни думи, борба с бедността и така нататък. Много е говорено за тези неща, но си е останало в сферата на добрите пожелания. Естествено, че вие за 6 месеца няма да измените корен от света но две-три практически мерки за борба с бедността и равенството за плащането не биха ни дошли зле. Sr. Ministro, минам a primeira ronda de perguntas, mas... Да, господин министър, ето, че приключихме с първия кръг от въпроси, но преди да ви дам думата за отговор, ще си позволя да се спра накратко на някои от е, аспектите, споменати от моите колеги. Във връзка с е, отпуска за родител, майка или баща – какъв е, напредък бихме могли да очакваме от унгарското председателство, господин министър? От е, думите ви разбирам, че би трябвало да така понамалим е, надеждите и очакванията си, да сме малко по-скромни. Да, добре, вие споменахте, че ще обсъждате темата в съвета, но означава ли това, че до края на унгарското председателство няма да сте приключили с това досие? Толкова ли е трудно да се постигне съгласуваност между държавите членки и уеднаквяване до някъде на условията, независимо от традициите на национално равнище? Какво все пак е, конкретно да очакваме по време на унгарското председателство? Освен това, трябва да кажа, че съм малко изненадана. Унгарското председателство съвсем наскоро всъщност промени срока е, той бе удължен защото същевременно в програмата ви е записано, че демографските промени са голям проблем, с който бихте искали да се борите и освен това поставяте акцента върху семейството като една основна ценност. Да, добре, но как да свържем забавянето на нещата относно родителския отпуск е, с е, този приоритет в програмата ви. Вие дори удължавате нещата е, във времето. Просрочвате ги, а ние също времено желаем да въведем един е, отпуск за баща или майка, за по майчинство или по бащинство, който да отговаря на а, съществуващи в момента в Унгария на практика. Това според нас е начина да защитим семействата, да поощрим ръждаемостта родителите трябва да имат възможност да отглеждат децата си и то е, да получават е, определено възнаграждение, което да им позволява да отглеждат децата си, докато са в отпуск поради майчинство или бащинство. Смятах е, и се надявах, че по време на унгарското председателство ще е на лице една определена амбиция да се постигне повече на европейско равнище. Как инак да продължа да гледам с оптимизъм на бъдещето, след като дори по време на унгарското председателство очевидно не можем да се надяваме на успех? Господин министр. Благодаря за въпросите. А ето сега как ще отговоря на госпожа Бауер най-напред. Как да помарим семейния и служебен живот? Благодаря ви. Радвам се, че разбирате колко усилия влагаме в опитите си да разрешим този проблем влагаме както по отношение разработки и етостта, така и по отношение в семейните политики. Това са двата основни аспекта, които ще имаме предвид, когато подхождаме към въпроса. Мисля, че трябва да примерим тези два въпроса, но без да подчиняваме едната страна на другата, както и вие съвсем справедливо казахте. Що се отнася до позицията на жените на пазара на труда? Да, разбира се. При всички положения задълженията в къщи оказват въздействие върху заетостта на жените. Разпределението между мъжете и жените и техните е, задължения на трудовия пазар, разбира се, има разлика, има различно съотношение. Това е факт. И ясно е, че от една страна е желанието за развитие на професионална кариера, от друга страна е задължението и желанието жените да имат своя семейен живот. Необходимо е да задаваме приоритетите и на европейско ниво, но и да си помагаме и да действаме в сътрудничество и координация помежду си. Ние бихме и искали да има засилване процента за предоставяне на помощ за отглеждане на дете от страна на институциите. Това е изключително важно, що се отнася до именно предоставяне равнопоставено отношение на жените и на пазара на труда. Необходимо е да се структурират различни форми на отпуска по отношение на това кой се грижи за детето или за семейството. Необходимо е да се отчитат е, отделните разлики между държавите членки, разбира се, в тази насока. Но мислим, че е необходимо да се предоставя отпуска за грижа на член от семейството на всеки един, който а, би могъл да направи това за сега. Обикновено това е ролята на жената. Но бихме искали и това да не, да не е така непременно. Социалните партньори също би трябвало да бъдат сред а, страните, които ще се произнесат по отношение редакцията на пакта. Госпожо Томсън, благодаря ви за отношението и оценката, която дадахте относно плана ни за борба срещу насилието срещу жените. Що се отнася до ролята на жените, укрепването им в взимането на решение, може да кажа следното. Има административни средства, едно, което е прилагането на квотите. Вие вече казвате, че някои държави членки вече прилагат тези квоти. Искам тук да подчертая едно нещо обаче. Когато разгледаме анализите, виждаме, че нито гражданите, нито правителствата осъзнават как точно на практика се реализират тези квоти? Необходимо е да се е, стартира една информационна кампания по тези квоти. Защо? Защото това е полезно средство за предоставяне на равни възможности, разбира се. А освен това, по този начин може и да се засили ролята на жените в процеса на взимане на решение, защото е необходимо наистина най-напред да се създадат равнопоставени положения и след това вече, разбира се, да лансира ролята на жената в взимането на решение. Необходимо е да се отчитат по-добре разликите в практиките в държавите членки и след това да се разгледат отделните аспекти. Можем да постигнем споразумение относно това как може най-добре да подкрепим е, усъвършенстването и развитието на ролята на жените в взимането на решения. По-нататък, по, що се отнася до проекто директивата за борба с дискриминацията и борбата срещу насилието, бихме желали да подчертаем този проблем във връзка с пакта – Надявам се, че така ще се окаже и натиск и въздействие върху комисията. Що се отнася до вашия въпрос за унгарското правителство и неговия състав, не мисля, че имаше конкретно основание за това. Това е просто исторически етап. Направени са конкретни избори, които разбира се подлежат на критика, но по-настоящем унгарското правителство е създадено именно в този формат. Но това не означава, че пренебрегваме проблемите, свързане с равнопоставеността на жените. И ние бихме искали да подпомогнем жените в тяхната роля взимане на решение. Просто по-настоящем така е съставено унгарското правителство и това е. Що се отнася до въпроса за даден от госпожа Биобал. Питате ме за ратифицирането на конвенцията на ООН и какво възнамеряваме да предприемем. Унгария даде добър пример според мен, защото ние бяхме сред първите, които я ратифицирахме и сме в процес на консултация с други държави членки. Готови сме да уточним съществуващите някои правни неясноти. По-нататък е, хората с увреждания – и как да, им, как да им помогнем, ние включваме тази тематика в нашата програма. Следващия въпрос беше свързан с майчинството. Не искаме да накърним ничии чувства. Най-малко на Европейския парламент. Възнамерявахме просто да ви информираме относно нашата позиция и подход Що се отнася до предложението на комисията? Ние бихме желали да продължим преговорите в съвета, но искаме да се направи редакция на първоначалното предложение на Европейската комисия, имайки предвид първоначалните а, реакции на членовете на съвета. За съжаление, струва ми се, че няма в момента много голям шанс за развитие по въпроса. Очакваме, разбира се, и разчитаме на измененията, които ще предложите вие в парламента. Това е много сериозен проблем, но също времено е много е, сложен по своя характер. И се намираме в затруднено економическо положение. Значителен брой от държавите членки трябваше да предприемат много сериозни бюджетни ограничения, така че затруднението идва именно от тази гледна точка и сега задачата им ще бъде още по-трудна. По-нататък, госпожа Конелисън зададе въпроса относно това, защо а, в, дискримина... в директивата за борба с дискриминацията се спираме съществено на хората с увреждания. Ами защото а, исках много ясно да подчертая, че тук имам приемственост между нашата програма и е, белгийската програма за председателството. Освен това, освен, че гарантираме тази приемственост, когато подпомагаме а, е, хората с увреждания в Унгария. Е, за нас това е един приоритет и за това по този начин включваме темата в програмата ни. Нашите усилия са насочени именно паралелно към тази тематика, работейки по директивата за борба с е, е, дискриминацията. По-нататък, по отношение на дискриминацията на етническа основа, 43 наклонена чета 1000, ако правилно си спомням е, точно Що се отнася до следващия въпрос? Отпуската за майчинство и бащинство. Госпожа Фигарайлю зададе този въпрос. Включването на а, отпуската за бащинство в директивата. Това би могло да заложи някои правни проблеми. защото Директивата разглежда, с, разглежда здравето и сигурността на жените, кърмещите майки. И това не е подходящата правна основа за включване на отпуската по бащинство в тази директива. Ние не сме против, но може би трябва да се намери друга правна рамка и основа, основание за включване на тази тематика. Може би трябва да говорим за родителска отпуска за отглеждане на дете. Тогава вече може би бихме могли да включим и отпуската по бащинство. Това е отправната ни точка, но разбира се, се надяваме на много конструктивен дебат с държавите членки по тази тема. Госпожо председател, вие ме попитахте защо не сме още по-амбициозни – Ами нека да кажа така. Днес аз представлявам председателството и ние трябва да постигнем обща позиция с 27-те държави членки. А разбира се, ако става въпрос за само една държава членка, ние можем да бъдем много по-амбициозни. Е, Унгарското председателство е много амбициозно. Е, разбира се, и парламентарната позиция е амбициозна, тогава бихме могли да приемем и още повече ангажименти, но трябва да имаме предвид останалите 26 държави членки, които са членове и на съвета. Трябва да имаме обща цел, може да се промени позицията на немското правителство, но не става въпрос и само за Германия, която вижда проблеми в е, тази директива. Има и други държави членки, които са на подобна позиция. Имаше и други въпроси, насочени към Унгария, към случая с акушерката. Нов законодателен акт в момента се подготвя. Още не е прият, обсъжда се в момента. Кой по силата на този акт раждането в домовете ще бъде възможно нямаше законодателство забраняващо това и все още има и има хора и жени, които предпочитат да раждат в къщи и го правят, но когато се усъвършенства и усъвреми това законодателство, това ще бъде напълно възможно. Както ви казах, то в момента е на масата на преговори. Там се уточняват условия Искаме да се отстранят, намалят е, максимално рисковете, засягащи здравето и сигурността на майките и децата. Благодаря. Е, Благодаря, господин министр. Продължаваме с е, втория кръг от въпроси. Госпожа Ханибал. А, госпожа председателката би трябвало да смени микрофона си. Получават се много смущения. Благодаря. Мисля, че получаваме по-ясна представа сега за унгарското председателство. Но все още остават някои тревожни въпроси. Говорите за насилието срещу жените и разликата в заетостта между мъжете и жените. Добре, да, всички наистина се радваме, както и преждеговорищите, че вие засягате тези въпроси въпроси. Наистина е вярно, че въпросът свързан с равнопоставеността липсваше от предишния пакт и е, по този начин стигаме до един по-широк въпрос. Свързан е с е, факта, че няма жени в правителството, например, и изглежда включването на жените е проблем – много е общ въпроса ми, но ще ви бъда благодарна да отговорите. Каква роля вижда унгарското правителство в обществения живот, в управлението и навсякъде, в заедостта. Разбирам, че има конституционни планове в Унгария да се даде ново правно, нови права на Фетоса още в момента на неговото зачатие. Може би това може да, да въведе до нещо друго, нима до забрана, например, на а, аборта или пък а, хапчетата. Искам да задам въпроса, как стои този въпрос, дали се увеличава риска свързан с живота на майката и детето. По този път ли искате да тръгнем? Вие като държава на там ли искате да вървите? Друг въпрос, който искам да попитам, който пак е от вътрешен характер. Е, мисля, че в унгарския парламент и съответно министеля казва, че е, жените трябва да се грижат е, добре за своето семейство и вероятно трябва да намалят своята служебна заетост. Мислите ли, че това е правилното? По този начин жените ще, децата ще бъдат ли по-щастливи, семействата ще бъдат ли по-успешни? Говорихте за стратегията 2020 и за жените. Благодаря ви за дадените отговори. Но искам да ви попитам какво унгарското председателство ще направи по отношение постигане на целите от Барселона. И пасо палавра, Председателката благодаря.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 очевидно изисква промяна. И то радикална промяна не само в е, нашите собствени страни. Бих приветствал всяка стъпка в това отношение, предприята от унгарското председателство за Унгария бих казала, че оставам с впечатлението, че там има една институционализирана форма на насилие, насочена срещу жените, а това е, противоречи на всички правни актове, свързани с правата на човека. Така че би трябвало при всички положения да се предприеме нещо. Тази институционална, институционализирана форма на насилие, насочена срещу жените и всяка форма на незачитане на правата на човека, естествено трябва да бъдат обект на активни действия, така че да ги прекратим веднъж за винаги. Правата на мъжете би трябвало да бъдат е, най-сетне е, малко ограничени в полза на тези на жените е, при всички положения. Отпускът е, за, бра, за бременност трябва да бъде подходящ но в никакъв случай, естествено, отпускът за бременност не трябва да се стоварва, така да се каже, на гърба на останалите, които в момента не са бремени, пак на жени. Да, благодаря ви. От... Казва следващият оратор от комисията. Благодаря на министра за това, че е тук е, в нашата комисия и проявява готовност да обсъди заедно с нас всички от тези е, проблеми, които са част от ресора на комисията и които ни тревожат, които ни занимават. Наистина, когато говорим за домашно насилие, има повод за тревога. Аз съм докладчик по тема свързана с защитата на жертвите от насилие. Сред жертвите преобладават жените и когато е подадено оплакване от човек, е, обект на насилие, който не е в състояние вече да се защитава, тази молба или това оплакване, е, подадено в дадена страна, би трябвало да въжи и за всички останали държави, членки на Европейския съюз. Министърът на правосъдието е, на когато зададох този въпрос, обеща да се поработи по този въпрос, но в рамките на един цялостен пакет, свързан с засилената защита на жертвите в рамките на целия Европейски съюз. Бих искала и вас да ви попитам, знаете ли докъде е стигнала работата по това досие в рамките на съвета, на съвета на министрите на правосъдието, имам предвид. Става дума за директива за защита на жертвите. Защо тази директива до този момент се блокираше от съвета? Именно в Европа е особено важно държавите да и съюзът да защити жените жертва на насилие. Госпожа Кокодополо има думата. Благодаря за вашето изказване. Не виждам достатъчно за а, темата равенство между половете във вашата програма, а пък виждам, че имате и редица амбициозни приоритети, например практиките по отношение е, на баланс семейен живот е, заетост, е, редакция на пакта, борба срещу бедността, борба срещу дискриминацията. Аз лично обаче искам да попитам как от практическа гледна точка ще се постигне всичко това. И въпросът ми първо е следния. Разбирам, че нямате квоти за жените взимането на решение. Бихте ли казали какъв е процента на жените работна сила? в Унгария и какво е съотношението жени-мъже в парламента? Да, може да се назначават жени, разбира се, на различни позиции, но искам да си съставя една представа, що се отнася до взимането на решение и ролята на жените. Другия приоритет. Нека да уточним какво ще бъде практиките по отношение на ролята на жените. Шест месеца е кратък период. Кажете точно къде ще бъде акцента. Всичко не можете да изпълните. Благодаря. Госпожа Плам има думата. Благодаря. Аз също искам да ви благодаря. Голямо удоволствие да се запозная с вас. Вчера ви изслушах в Комисията по заетост. Сега ще мина народния си език. Domnule ministru, am ascultat și am și citit prioritățile pe care le aveți dumneavoastră în domeniul Аз не само чух какво казахте, но съм и чела програмата и приоритетите на унгарското председателство в областта на социалната политика. А сега вече говорихте е, по-конкретно за приоритетите по отношение на равенството на половете. Позволете ми да ви задам два въпроса, господин министр. Първият въпрос се отнася до преработването на правната уредба за равенство между половете до 2020 година. Това е, е свързано естествено с пакта за правата на за равните права, за еднаквите права на половете. Като че ли се отлагат нещата във времето и не се стига до подписване на този пакт. И на второ място ще ви попитам как стоят нещата във връзка с правата на жените на пазара на труда. Няма ли да предложите конкретни мерки, за да се заличат различията в заплащането между мъже и жени на пазара на труда? Яна Готакис има думата. Благодаря. Госпожо председател. Благодаря, господин министр. Е, много интересен дебат. Извинете, че закъснях, но това, което чух, беше много интересно. Сега работя по въпроса за жените в малките е, предприятия. Вчера имаше дебат по отношение на малки и средни предприятия в Унгария и бяха споменати кредитите. Е, трябваше е, един човек да покани заци, за да му помогне да, да бъде като гарант за, за да получи кредит. Как стоят нещата с жените? Какво трябва да направят жените, за да получат кредит? Възможно ли е те да имат свой малък среден бизнес? Как насърчавате предприемачеството сред жените? Споделяте ли тези практики между отделните НПО-та и Министерства? Благодаря. Muito obrigada. Concluímos aqui o nosso debate и eh, e antes de... Благодаря ви. И ето, че е, това бяха въпросите и коментарите на колегите от е, комисията. Но преди да дам думата на господин министър за отговор, ще кажа нещо във връзка с е, правното регламентиране на отпуска за бащинство или майчество в директива. Нещата са свързани естествено и с е, опазване на здравето, с е, равенството е, между мъже и жени. В случая не става дума толкова за правото на бащите да се ползват от така, възможността да вземат подобен отпуск е, за гледане на дете, въпросът е да се свържат е, е, възможностите да имаш дете, да, да се грижиш за него и също времено да не изоставаш и в професионалното си развитие. И затова е хубаво да има и мъже и жени, които да могат да ползват този отпуск. Благодаря ви. Първо на въпрос на госпожа Ханибол. Попитахте за ролята на жените, що се отнася равенството между половете, равни възможности за жените. За мен равните възможности наистина е много важен въпрос. Да, е, що се отнася до унгарската практика, доста въпроси ми бяха зададени. Не бих искал да навлизам в подробности, макар че ще дам някои отговори. Най-важният фактор тук е да имаме възможност за избор. Ние предлагаме е, на жените сами да изберат дали ще живеят по традиционен начин или пък ще предпочитат кариерата пред семейството. Този избор се предоставя на жените. Трябва да подкрепим онази, които бих желали да подходят, следвайки традиционната практика. Най-доброто решение е да се подкрепят и двете форми. Така че нито кариерата, нито семейството да бъдат пожертвани. <clears throat> magyar Засегнахте въпроса и за унгарския парламент. Разбира се, това трябва да се разгледа в контекста, в който се случват нещата. Има по-малко жени, които работят по часово, но тук има по-голямо търсене, така че това би било възможна форма за включване на повече жени на пазара на труда, именно с по часовата работа. Унгария не е, е водеща в това отношение, но бихме искали да се получим от съществуващата практика. Не бихме искали, от друга страна, да задължаваме жените да кандидатстват непременно за почасова работа. Що се отнася до въпроса, свързан с Конституцията? Тя в момента е уточнена, готова но има детайли, които подлежат на уточняване, така че не мога да не влизам подробно по темата, свързана с Конституцията ни. Kaptam egy kérdést a kormány összetétel, Snésin eh, a, a kormány összetétel. се отнася до начина по който е сформирано правителството. Не искам да коментирам повече този въпрос. nem kíván az elnökség olyan kérdésekbe beavatkozni, amelyek a tagállamok hatáskörébe. Председателството не желае да се намесва в въпроси, които попадат в компетенцията на държавите членки. Що се отнася до домашното насилие? Мисля, че пакета за защита на жертвите е много важен законодателен документ. Вие споменахте за разговорите с вътрешния министр по този въпрос. Мисля, че действително тяхна отговорността и тях е мандата. Но и ние би трябвало да дебатираме тази тема, за да можем да защитаваме жените. Не бихме искали да говорим за жертви, за происшествия. Бихме искали е, да се предприемат стъпки, така че това да не се случва и да не се налага. Е, нужно е усилията да бъдат съвместни. Темата е много важна и е залегнала в програмата на председателството ни. Следва да се води превентивна борба срещу насилието срещу жените, за да се избегнат драматични ситуации и а, происшествия. Um, цялатборат е Въпросът свързан с е, равенството, равнопоставеността между половете, различните практики в семейството, нашите приоритети. Ние залагаме нашите приоритети един след друг, а именно равнопоставеност, е, е, семейна политика, хора с увреждания. Всичко това за нас е от е, изключително голямо значение. Това са според нас основните проблеми, които бихме искали да разгледаме на конференциите в Гюдоло и в е, Будапеща, например. В съвета също бихме искали да предадем особен акцент върху тази проблематика önnek, hogy a paktummal kapcsolatban a, a, a, hogy mit fog tartalmazni a, a paktum, arról... Что се отнася до пакта за равнопоставеност между половете? Не бих искал сега да коментирам съдържанието му, но надяваме се, че ще бъде от много голямо значение да включим всички аспекти, за които вече стана дума днес. Разликата в заплащането на жените и мъжете, участието на институциите, участието на жените в взимането на решение и разбира се тематиката свързана с насилие срещу жените. Този пакт е, ще се превърне в документ на съвета, така че ще бъде е, становище, политическо е, становище на министрите. По отношение на въпроса зададен ми за жените и стопанската дейност. Разбира се, необходимо е да се предприемат стъпки, за да се подпомогне разрешаването на този проблем. В Унгария също се прави нещо по този въпрос. Що се отнася до кредитирането, отпускането на кредитите, мога да кажа, че няма преференции възоснова пол. Жените присъстват в предприятията, макар и да не са представени в момента в правителството на Унгария. Що се отнася до положителните мерки за борба с дискриминация, мога да кажа, че правителството не е предприело такива, но много жени участват в е, стопанската дейност на предприятията. Ние подкрепяме гражданските организации на жените, на неправителствените организации, които активно участват в е, тези области. Бе ми зададен също и въпрос, свързан с това колко жени има в унгарския парламент – и колко жени има на пазара на труда, отговора ми е, че недостатъчен е броя на пазара на труда. Бихме желали а, да се увеличи дела на жените на пазара на труда. Необходимо, разбира се, да се предприемат мерки, за да, да бъде възможно една жена да има както семейен живот, така и а, професионална кариера, трябва да намерим правилната методология и решение на този въпрос. Бихме желали да използваме всичките ни предоставени възможности на националния пазар, за да могат наистина тези дисбаланси да бъдат преодолени. Госпожо председател, Вие предложихте известни решения по отношение правното основание. Да, всичко това ще бъде взето предвид от нас. Хода на преговорите. Благодаря ви. Um Благодаря ви, господин министър. Госпожа Пламп отново иска думата, но моля ви бъдете съвсем кратка. Мистер министър Ретели. Госпожин, господин министр, отговорихте ми, че пактът няма да бъде подписан от социалните партньори. Ако не бъде подписан, тогава ще бъде само политически ангажимент от страна на съвета, защото според мен пакта трябва да бъде подписан и от социалните партньори. Много ви моля, отговорете ми на този въпрос. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Плум. Господин министър, имате дума. Благодаря. Дори и предишния пакт не беше подписан от социалните партньори. Поне такава е информацията, която съм получил. Разбирам въпроса ви, разбирам тежестта, която трябва да се поеме. Благодаря на господин министъра а, с това приключваме тази изключително интересна и задълбочена дискусия. Благодарим за това, че дойдохте при нас, че ни отделихте време, че ни поднесохте важна информация. Желаем всичко най-добро на унгарското председателство в името на успехите за Европа и европейските граждани. Vamos continuar com a nossa ordem de trabalho. Предлагам да продължим работата по дневния си ред. Преминаваме на точка 5. Европейско сътрудничество в професионалното образование и обучение за подкрепа на стратегията Европа 2020. ще разгледаме проектостановище на нашата комисия отправена към водещата комисия по заетостта. Комисията по заетостта ще заседава на 16 и ще се занимае с тази тема. За това до тогава е, трябва да сме провели гласуване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 Що се отнася до професионалното образование и обучение в рамките на Европа 2020, има доста проблеми. Да, в стратегията са залегнали доста неща, но не по-малко са празнотите по отношение на професионалното образование и обучение особено, що се отнася до активното участие в пазара на труда, особено пък в нетрадиционни работни места. Все още не се отчитат специфичните потребности на жените обучението и образованието на жените се ориентира според така наречените традиционни женски професии, които в обичайния случай са и по-низко платени. Системата за професионално образование и обучение трябва да отчита професионалните потребности на жените, жените майки, възрастните жени, жените с увреждания, жените от бедни кръгове. А, освен това, структурните фондове, като например Европейския социален фонд, е, трябва да се използват за специални програми, които насърчават учението през целия живот и целят увеличаване на деля на жените, участващи в системата за професионално обучение и а, образование, като тук се включват и консултиране за професионално ориентиране на жените. В становището ще намерите основните идеи, които имаме. Благодаря и за предложенията за изменения, които аз подкрепям и ще гласувам за тях. Председателката, благодаря. Госпожа Клас има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за това становище, което само в 6 точки много стегнато и спретнато обхваща най-общото. Казано е всичко, което трябва да се каже и много благодаря, че темата за равнопоставеността и а, специфичното професионално образование и обучение на а, жените попадат в нашия фокус, защото е добре темите да се обсъждат на широка основа. М защото от нищо нещо няма да стане. За това смятам, че тази дискусия трябва да продължи. Та, шесте точки са много добре а, е, формулирани, макар че винаги може да се добави още нещо. За това са и 29-те предложения за изменение, които почти всички заслужават одобрение, защото за какво става въпрос да се отчете особената ситуация на жените в рамките на професионалното образование и обучение. Тук става дума за всяка една от нас. Има множество специфични интереси, които са отразени най-вече в предложенията за изменение. като в някои от тях се потвърждава, че жените трябва да имат достъп до всички професии, нещо, което за нас е нормално и естествено, но не за всички е така. Продължава да има стереотипи, включително и в самите учебници. Момичетата са описани като такива, които си седят в къщи, а когато се говори за технически професии, е, се говори за мъже. Ето тези стереотипи трябва да се разбият. Нещо, което може да стане само дори и само с помощта с най-обикновен учебник. За мен беше много важно, че обръщаме още веднъж внимание на новите възможности за на професионално образование и обучение, от които печелят жените най-вече. Освен това, възобновяваме старото искане за широколентов интернет достъп и то е, повсеместно защото работата по интернет е много подходяща за жени, като за целта те, разбира се, трябва да бъдат обучени. А когато е, особено за жени, които искат да съчетаят по-добре личния и професионалния живот. Важно е още веднъж да подчертаем необходимостта от мобилност на жените, както и от особена подкрепа за самостоятелните жени, самостоятелните жени предприемачи. В повечето случаи жените е, не започват с някакви милионни кредити, напротив, започват с основаване на е, микропредприятие и ние трябва да подкрепим възможностите за, е, на жените за това като ги защитим от опасността да потънат в дългове. Благодаря на докладващата. Мисля, че утре на гласуването ще се получи много добър документ, който ще изразява всичките ни цели в областта на програмите за професионално образование и обучение в подкрепа на стратегията 2020. Мисля, че това ще бъде едно балансирано становище, защото равнопоставеността на жените е предпоставка за достигането им до економическите върхове в света. Благодаря. Thank you, Madam Chair. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика, госпожа Сенисен, за отличната работа. Радвам се, че нейният доклад и моите изменения, както и разбиранията на моята група са включени. Наистина много се радвам, че тя прие моите изменения а именно и че те ще имат своята полза за общата стойност на концепцията. Що се отнася до аспекта равнопоставеност, много важна е за мен, включително и програмите за образование и обучение и съм съгласна с идеите, които разработва тя. Аз предлагам идеи, които се установяват именно на равнопоставеността жените и мъжете, във всички основания, така както сме дискутирали винаги е, този е, въпрос в нашата общност, особено жените от е, малцинствата. Що се отнася измерението на половете по отношение образование, обучение, стопанска дейност, квалификация за жените във всякаква форма, обучение през целия живот и целите Европа, Европа 2020 плюс водещите инициативи – ключови компетенции, е изисквания на пазара на труда, аз призовавам да се разгледа равнопоставеността на жените в наистина е, по-нетрадиционните форми, зелените е, служебни работни места и това всичко свързано с дискусиите, които водихме, както и изслушванията, където чухме данни, е, че жените са по-малко представени не само на водещите позиции, но общите позиции и постове, които са уважавани професии, свързани с възобновяема енергия, например, банково дело, високотехнологичните е, и те работни места. Изключително важно е лансирането, възможността на жените да работят в тези подобни позиции. Това е важно и за професионалната им кариера като цяло. Много се радвам, ако комисията успее да отпрати ясно, силно послание по този доклад, както и съответните ангажименти. И това се случи в пленарна зала. Благодаря на докладчика отново. Благодаря, госпожо Първанова. Госпожа Чекова. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, já mám jenom poznámku k jedné eh, věci, která eh, se v tom našem... Благодаря. Кратка бележка. Надявам се и струва ми се, че не е подходящо да уточняваме списък с професии, където жените не би трябвало да участват. Не, но, или пък да кажем, че жените трябва да бъдат много активни, например, в работни места, които са свързани с ниско въглеродна економика. Много важно е, според мен, жените да участват много активно в обучението и в по-малко традиционните области. Но според мен, ако сме прекалено конкретни, няма да постигнем успех – в нашото становище в пленарна зала. Благодаря ви. Благодаря на госпожа Чекова. Господин Делгадо представлява комисията и има дума. Obrigado, Sr. Presidente. Thank you. Uh, indeed, uh, I think that your uh, remarks are quite... Uh... Мисля, че вашите бележки са много точни. Когато комисията стартира това съобщение, идеята беше да се даде принос към преразглеждането на така наречения процес от Копенхаген, сътрудничеството по отношение на професионално обучение и образование което беше в ход последните 10 години. Но това, което е важно в този, това преразглеждане е, че ние се опитваме да дефинираме дългосрочни цели особено по отношение перспективата 2020 и конкретно по отношение образование и обучение 2020. Може би считате нашето предложение за прекалено общо и не конкретно насочено към въпросите, свързани с равнопоставеност между половете. Но, мисля, че ние между редовете представяме тази постановка, когато наистина особено внимание отделяме на а, стълба а, интеграция, включване, защото идеята сега е да се оказва акцента там върху където е ръста. Разбира се, има нужда от ръст, но ние се опитваме да поддържаме баланса между интелигентната економика и ръста, но и включването, интегрирането. Въпросът за равнопоставеност не е само въпрос равенство между половете а и представителност, що се отнася до различните целеви групи, които съществуват на пазара на труда а също и в обучението. Ние конкретно обръщаме внимание на равенството между полове, те когато казваме, че то трябва да насърчава е, младите хора, които биха следвали да, следвало да кандидатстват за профили работни, които се различават от традиционните. Тук, разбира се, е, вниманието ни трябва да бъде насочено към това, че не става въпрос за чисто просто избор а, на кариера, бъдеще професионално развитие на младите хора без насока. Според нас, системата за насочване, което се осъществява на училищно ниво, не е достатъчно ефективно в Европа, за и по този начин не може добре да помогне на хората дългосрочно да изберат своето професионално развитие. Прекалено много тестове се провеждат и различни изпити. Наистина важно е да има начин да се изпробва бъдещата професия. Съгласни сме с това. но хората трябва да имат е, основателен и информиран избор, когато правят, взимат своето решение. Всичко това трябва да се има предвид. Друг аспект, който според нас е много свързан с равенството между половете, е атрактивността. Много от професионалните области липсват такава атрактивност. Има доста а, неясноти сред хората относно професионалното развитие, а пък това е въпрос, който също трябва да се разглежда още в училище и тук равнопоставеността има своята роля. По отношение на приноса, да, наистина това е добавена стойност, която може да е, допълни, доразвие нашето съобщение и нашите идеи и наистина може да бъде е, част от е, задачите, които ще изпълняваме през следващите 10 години. Това не е окончателният документ, това е само началото, така че всичко, което вие предложите е изключително важно за нас. Благодаря ви. Благодаря, господин Делгадо за изключително ясното и конкретно изказване. И накрая искам още веднъж да дам думата на докладчика за в случай, че иска да реагира на казаното от колегите или да добави нещо. Заповядайте. że one bardzo wzbogacają tę opinię i mam nadzieję, że w świetle tego, co zostało... Благодаря за всички предложения, които обогатяват моя документ. Надявам се, че утре той ще бъде подкрепен при гласуването. Благодаря. Благодаря. Както вече ви казах, утре ще гласуваме по този доклад, а на 16 март ще е гласуването в Комисията по заетост. През май документа влиза в пленарна зала. Сега преминаваме към точка 6 от днешния дневен ред. Проведе се посещение на делегация на Комисията по правата на жените и равенството между половете в Белгийския парламент. Това стана на 9 ноември 2010 година. Всъщност става въпрос за рутинно посещение в парламента на страната, която председателства Европейския съюз. Госпожа Томсън накратко ще ни информира как е протекло посещение. Благодаря. Комисията имаше много интересна среща в Бългийското, Бългийския парламент с Комисията на жените. Дания и моя парламент са двата парламента в Европа, които няма такава комисия. Така че на мен лично ми беше много интересно да участвам в срещата с Комисията по въпросите на жените в Белгийския парламент. Освен това, когато дискутирахме различните въпроси, свързани с равнопоставеността в Европа, за мен беше много интересно да чуя практиките на отделните държави членки и много бях впечатлена от е, бългийската идея за ваучерите за домакинска работа. Чухме от унгарското председателство, че те биха желали да а, е, сложат акцента повече върху почасова работа за увеличаване дела на жените на пазара на труда на национално ниво. Но, за мен ми беше интересно да разбера този аспект в бългийското законодателство, а именно начина по който могат да подпомогнат е, професионалното развитие на жените и те въвеждат система, в която незаетите жени могат да получат работа като домашни помощнички посредством агенция посредник. И тази система си е, на ваучери – всъщност представлява точно това. Определена сума се плаща на час от държавата за осъществяване на такава помощ при работа като домашен прислужник или домакинска работа ние взехме решение да поканим представители на Комисията на жените от Белгийския парламент да дойдат тук при нас, за да можем да поговорим още по тази тема. Това беше изключително интересното за мен от срещата ни. Благодаря. Благодаря на госпожа Томсън. Госпожа Бауер. Uh, Благодаря. Искам да добавя нещо. Да, това беше една обичайна среща, е, както и други държави членки. Ние се възползвахме от възможността да се срещнем с представители на правителството. Белгийското не беше във вида на правителство, както обикновено се срещаме. Това беше на практика едно служебно правителство, което изпълняваше тези а, функции и за нас наистина беше изключително вдъхновяващо онова, което чухме на срещата. Системата, за която говори госпожа Томсън, е наистина много вдъхновяваща, впечатляваща. И наистина мисля, че това е пример за добра практика в Европа. По този начин се избягва работа на черно, както и редица проблеми, свързани с данъчното облагане. Струва ми се, че това наистина е добра идея която ни показва как могат да се решат два проблема по един и същи начин. Бих искала да добавя, че проекто законодателството, за което стана дума, за разделяне на пенсионните права при развод между съпрузите, когато жената остава вкъщи да гледа децата и да се грижи за домакинството. Струва ми се, че ще има възможност по някое време да се вземем с тези въпроси. Би било полезно да обменим на идеи с колеги от Бългийския парламент, а може би от други парламенти. Защото наистина когато седим тук в Брюксел, ние не можем да научим за тези вдъхновяващи добри практики. Това са моите бележки, които искам да добавя към казаното. E Благодаря ви, госпожо Бауър. Ето, че приключихме с дневния ред за днес. Утре ще продължим в 9 часа с заседанието. Много ви моля, не забравяйте електронните карти за гласуване, защото ще гласуваме електронно. И така, е, довиждане. Благодаря за участието на всички. Vai começar agora a reunião de Но все пак е, много ви моля, не се разбягвайте всички. Ще имаме заседание на